фонда на Европейския съюз за Сирия и Африка и вноски на държавите членки за тези фондове. И разбира се, от името на съвета, думата отново има господин министр Шмидт. Monsieur министр, ministre, Monsieur le Président, euh, mesdames... Господин председател, дами и господа депутати, няма нужда да ви напомням отново колко сериозна е кризата, пред която сме изправени. Нормално е да има криза, проблеми и трудности но е нормално също така и решенията на тези предизвикателства и кризи да се обсъдят в парламента. Кризата все още не е приключила и няма и да приключи скоро. Още повече, че зимата наближава и десетки, да не кажа стотици хиляди бежанци живеят при тежки и все по-тежки условия. Европа, Европейския съюз и държавите членки не останаха за скръстени ръце – пред тази трудна ситуация, защото няма бързо решение на проблема. Няколко предложения бяха направени, някои от тях в момента се прилагат, признавам, изключително бавно. Определено ще се нуждаем от допълнителни усилия на всички равнища. Държавните и правителствени ръководители на своето заседание на 23 септември поеха някои ангажименти, за да може да се справят с основното пред Европа предизвикателство. Трябва да се помогне на бежанците, които имат нужда от помощ. Тези бежанци, които са най-близо до държавата си на происход. Лагерите, беженските лагери, много често условията на живот са лоши, да не кажа драматични. Децата нямат достъп до училище и те са първите жертви на кризата и на конфликтите – Продоволствената сигурност също е на ниско равнище. Всички знаете, че бежанците, които тръгнаха към Европа, в крайна сметка нямаха никакъв избор в своите страни. Ето защо сме длъжни да изпълним поетите от нас ангажименти трябва да подпомогнем и на различните хуманитарни организации, да задействаме финансовите механизми. Това е част от нашият ангажимент. Тук включвам и двата доверителни фонда, които сме в процес на обсъждане. Държавните и правителствени ръководители решиха да увеличат с 1 милиард евро подкрепата на Европейския съюз на международните организации и на НПО – които работят за да подпомагат сирийските беженци. Тук има предвид програмата, Световната програма за продоволствена сигурност, ВКБ на ООН, както и други организации. По-голямата част от средствата ще дойдат от бюджета на Европейския съюз, а останалата част от държавите членки. Изпълнихме първата част от своето обещание. Още от самото начало на октомври държавите членки заявиха, че ще помогнат. Средствата ще надминат предвидения първоначално 1 милиард. Тези средства ще бъдат насочени към НПО и други хуманитарни организации, за да може да се финансират конкретни проекти. След малко ще чуем и мнението на госпожа комисаря по въпроса по отношение на двата нови специални доверителни фонда. Това са важни инструменти, които позволяват да се групират финансовите средства, произхождащи от европейския бюджет, от бюджета на държавите членки, от бюджета на трети държави. По различни бюджетни редове черпим за тези средства, включително от бюджетния ред за хуманитарна помощ. Подпомагането на бежанците от Сирия следва същата логика, като тази, която използваме при програмите за продоволствена сигурност. Както вече споменах, бежанците живеят при несигурни условия. На този етап не можем да бъдем удовлетворени от захранването на тези два фонда – Нашия колективен принос ще трябва да бъде увеличен, защото проектите се финансират само едва на 20%, съгласно данните на ООН, от други източници. Държавите членки също ще дадат своя принос главно през европейския бюджет. Позволете ми да напомня, че Европейския съюз вече се ангажира за 4 1,2 милиарда евро още от самото начало на хуманитарната криза. Люксембургския министр, заедно с председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия, напомни на всички държави членки колективната им отговорност в това отношение. Що се отнася до Африка? Ние носим отговорност да създадем добри и устойчиви условия, за да може хората да не търсят бъдеще другаде, а да го търсят в собствената си държава. Тези държави се нуждаят от таланта и мотивацията на тези хора. Средствата, които тези хора заплащат на трафикантите на хора, за да могат да дойдат в Европа, могат да бъдат използвани много по-добре, ако биват инвестирани в економиката на техните държави. Нека бъдем реалисти. Е, това няма да отнеме е, малко време. Ще имаме нужда от повечко време, от нов подход в областта на развитието, от нови методи по отношение на създаването на достойни работни места в африканските държави. Всичко зависи от инвестициите, които ще направим или които ще подкрепим в тези държави. Трябва да подпомогнем и младите, които трябва да получат необходимото образование. Много често Селскостопанските производители, рибарите в тези държави страдат от нелоялна конкуренция. Конкуренция, която идва включително и от Европа. Ние поехме ангажимент, че ще подкрепим подкрепяемото устойчиво развитие. В момента в Малта тече срещата на върха в Валета. Там Европейския съюз заедно с африканските си партньори трябва да вземе важни решения – във връзка с редица въпроси, свързани с миграцията. Както споменах преди малко, когато говорим за миграция, не може да забравяме и предизвикателствата, свързани с развитието. Една от мерките, които ще бъдат предприяти е фонда за стабилност и ще бъдат предприяти мерки за борбата с трафика на хора и с разселените такива в Африка. Много въпроси остават нерешени. Незачитането на човешките права. Насилието. Погледнете само а, държавите на происход на нелегалните мигранти. Тези нелегални мигранти много често, много често идват от държави, в които няма гарантирани човешки права. Напротив, там те са потъпквани. А по отношение на приноса на Европейския съюз към фонда, бих искала да кажа следното. Една част ще бъде финансирана от фонда за развитие и от европейския бюджет. По тази причина именно ни беше възможно да дадем точна цифра на нашата помощ. Помощта, която отпускаме за Африка, трябва да осигури необходимите средства в средносрочен и дългосрочен план, защото проблема не може да бъде решен в средносрочен план. Европейската комисия обяви, че 1,8 милиарда евро до 2020 година ще бъдат отпуснати за тази цел – Чрез Междуправителствения фонд за развитие около 20 на държави членки ще дадат допълнителен принос в допълнение към тези 1,8 милиарда евро, които вече упоменах. Паралелно с това ще се развиват и двустранните програми за устойчиво развитие. Доверителният фонд е само част от решението. Но той не може да замести нашите програми за финансово развитие. Смятам, че всички ние се целим към дългосрочно развитие на целите. Както вече казах, тази среща на върха, която се провежда в момента, ще е нова възможност да се предприемат мерки заедно с партньорите. Така че извинявам се предварително за това, че днес не мога да ви дам по-точни и окончателни цифри относно а, личната ангажираност на държавите членки за финансиране на фонда. Всичко зависи от резултатите на срещата на върха. Мога да ви кажа само за Люксембург. Люксембург ще допринесе с 3,1 милиона евро към този доверителен фонд. Ние, както вече казах, ще допринесем и за фонда за развитие в рамките на 1,3% от БВП. Мисля, че ще успеем да изпълним ангажиментите си в това отношение поехме този ангажимент преди известно време, а именно да отпуснем 1,8 милиарда евро. Не винаги могат да се изпълнят обаче зададените проценти. Какво се случва? Някои държави членки снижиха обещанията за отпуснатите средства. Дори в моята собствена държава се надигнаха гласове, които казваха, че може би може да се поспестят средства от помощта за развитие, че това няма да попречи на никого. Но с оглед на бюджетната дисциплина и на бюджетните ограничения, дори и тези икономии пред, имат своята цена. Просто няма да видим тази цена днес. В крайна сметка тук говорим за двете страни на една и съща монета. Ако не се занимаем с недостатъчното развитие, с изключването на хората в развиващите се държави, то тогава наистина единственото решение за тези хора ще бъде миграцията, било то а, при опасност за живота им. Чухме преди малко и председателя на Европейската комисия. Никакви стени, никакви телени огради няма да им попречат. Залога днес е свързан с инвестициите в солидарността. Трябва да инвестираме в повече солидарност в Африка, но трябва да инвестираме повече и в солидарността тук в Европа. Само така ще можем да дадем силен сигнал по време на срещата на върха в Валета. Благодаря. Мерси баку, мерси министра. Now it's time for representative of European... Благодаря. Сега е време за, на представителите на комисията. Мадам Вайс Президент на the European Commission. Госпожо заместник председател на Европейската комисия, заповядайте, госпожа Георгиева. Благодаря, господин председател. Нашият свят стана толкова богат, че всяка година произвеждаме доход за над 300 трилиона евро. Но има хора, които зависят от много малко, за да оцелеят и техния брой нараства непрекъснато. Ако тези хора се помещават в една страна, това ще е 11-та най-голяма страна на света, някъде между Япония и Турция. Също има огромен брой е, вътрешно разселени хора поради конфликти, поради природни бедствия и от тях най-голямата част живеят в нашето непосредствено съседство Северна Африка, Близкият изток. И е напълно ясно, че е в Европа ние сме подложени на изпитание. Трябва да помогнем не само на този 1 милион а, хора, които стигнаха до нашите брегове, но да помогнем и на тези 59 милиона, за които стана дума. Това е и морално задължение за нас, но то е и в наш интерес. Ако искаме да има едно положение, в което да можем да се справяме с проблемите, ако искаме да бъдем добри хора и добри граждани, ние трябва да обърнем внимание, да дадем подкрепа на хората в Ливан, в Йордания, в Турция, а и в страните от Африканския урок, Рок в Сахел. Затова в комисията решихме, освен нашата регулярна а, хуманитарна а, дейност, да създадеме и тези доверителни фондове като инструмент. Защото тук могат да бъдат привлечени много големи суми, които в противен случай биха били разпръснати по не толкова ефективни програми. Така ще можем да правим и по, вземаме по-бързи решения, да реагираме по-гъвкаво и да се пригаждаме към промяната в нуждите. Така ще можем да е, наберем и повече донори, да намалим административните разходи и да бъдем по-ефективни. Напоследък взехме решение да създадем два такива доверителни фонда, както чухте. Един от тях ще се обсъжда на срещата на върха в Лавалета. Това е, е доверителният фонд е, е, за спешни случаи за Африка върховния представител, заместник председател на комисията госпожа Могерини и госпожа Мимица вече е, разговаряха с комисия, парламентарната комисия по външни работи. Председателят на комисията Юнто е, формулира предложението с цел е, да се работи по преодоляване на основните причини за нестабилността които причиняват и това, тези миграционни потоци от Африка. На... През септември, 20 септември са се приеха решения от комисията с проекто споразумение за създаване на фонда. Той вече е в състояние да започне работа, да дава устойчивост на общностите там, да им се предоставят повече възможности и по-добро управление на миграционните проекти, потоци от Африканския рог, Сахел и Северна Африка. Целта е да се бориме с основните причини за миграцията, но също така и да помагаме на основните непосредствени нужди на хората – Инструментът е гъвкав, дава възможност да се действа незабавно и конкретно и предоставя и много добра рамка за повече видимост на това какво правят представителите на Европейския съюз там. Сред целенасочните дейности на фонда а, са дейности за създаване на заето за млади хора и за жени също изграждане на връзка между развитието и сигурността и подкрепа на съвсем конкретни дейности за справяне на проблемите с миграцията. Очакваме с нетърпение резултатите от срещата на върха в Лавалета. Очакваме да има и допълнителни средства. Както чухме днес, 1,8 милиарда са набрани в доверителния фонд, плюс още 70 милиона обещани от страните членки. Надяваме се, че ще има и допълнителни е, обещания за суми в е, срещата в Лавалет. 200 милиона се отделят за Марокко, Алжир, Тунис е, и Египет. Няма защо да обяснявам защо тези страни са толкова важна целева група за подобна помощ. Вторият доверителен фонд е регионалния фонд в реакция на кризата в Сирия. Той се създаде през декември 2014 година. Целта е да има по-последователна реакция в помощ на кризата там на регионално ниво, главно да се посрещат нуждите на сирийците в, е, в съседните страни. В състояние сме също така да използваме този фонд за, в подкрепа на сирийци в самата им държава, в Сирия. А също така и на сирийски граждани – които са поели е, към Европа или е, в, е, към Европейския съюз или някои от съседните страни на Европейския съюз по западния маршрут. Фонда се нарича, фонда се нарича Мадат. Мадат означава надежда. И се опитваме да изпратим сигнал, послание на бежанците, че Европа не ги е, на сирийците, че Европа не ги е забравила. Те всъщност тръгват именно защото са загубили надеждата за себе си и за децата си. Една от целите на фонда всъщност е да подкрепя дейности по образованието за сирийските деца. Това е една огромна трагедия. От 5 години там има война в страна, която имаше огромни постижения в образованието си, грамотност до 97-98% и когато питате сирийските деца какво искате да станете като пораснете, те искат да са лекари, инженери, учители. А сега е, най-малко една трета от тях не могат да посещават училище или го посещават рядко. Затова целта е да им се помогне да получат образованието, което заслужават. По този начин и семействата им ще са стимулирани да останат, а не да тръгнат навън от страната. Членки са се ангажирали да дадат вноски в фонда с допълнителни 32 милиона. Надяваме се, че и други страни членки, и трети страни също ще поемат ангажименти за финансиране на фонда. Благодаря на страните членки, които вече а, са дали средства, но също и на тези, които дават средства на УНИЦЕФ, на Световната програма за продоволствие и други международни програми. В момента се намираме в едни критични времена, ние, европейците, да се изправим и да убедим света, че Европа е сила и е сила за добро. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на представителите от политическите групи. Първият оратор от името на НЕП е депутат Раймер Бълге. Заповядайте. Президент. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, господин министър, аз е, чух вашите изявления, но трябва да ви кажа, разочарован съм. Който смята, че с огради и телени мрежи ще реши проблем, той просто се самозалъгна. Не може явно да се каже днес кой колко ще допринесе за тези два фонда. Нека не се заблуждаваме, нека се разберем правилно. Преди един месец в една процедура се погрежи, погрижихме 1,2 милиарда евро 2015 и 2016 година да бъдат пренасочени от европейския бюджет към тези фондове. Но ако видите, ако чуете какво казва комисаря е, Готерес, 5 хиляди всеки ден идват в Европа. Вижда се, тези пари няма да стигнат. Тези хора не могат да останат в своята родина. И това, което се случва с Световната продоволствена програма, с това, което се случва с службата за беженците на ОНЕ, виждаме от изобщо не сме готови за зимата. Затова казвам още веднъж. И тук, както Имам още две минути, госпожо председател. Две минути, а като цяло две минути. Добре. 10 секунди, защото ме прекъснахте. 78 член трябваше, не трябваше да се използва за механизма на разпределение. А е, член 79 алинея 3. Този член трябваше да се използва при разпределението по квоти на беженците. Много държави носят отговорност. Ето защо сега трябва да се подкрижим този, това решение с фондовете да започне да функционира. Госпожо комисар, дайте ми отчет кой колко се е ангажирал да допринесе в този фонд и наистина е допринесъл. В противен случай ще загубим нашия хуманизъм. Благодаря, господин Бъга. Ние се разбрахме. Съжалявам, имаше недоразумение. Аз видях в моите документи, че имате само минута и половина, но е, съжалявам. А сега госпожа Рубиала има думата. Имате две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, господин министър. Едва ли е необходимо да давам определение на бежанската криза, която виждаме. Това е огромно предизвикателство, социално, хуманитарно, бюджетно. Аз ще говоря за бюджета. Когато комисията представи дневния си ред за миграцията, включи около 10 милиарда евро, като това включваше и доверителните фондове за Сирия и Африка. Целта беше да се справим с кризата – Разбира се, раба до тук, защото ние имаме европейския си бюджет, но какво става с финансите на държавите членки? Европейския съюз от септември и от октомври показа, че държавите членки са готови да допринасят за храната за изхранване но всичко това би трябвало да стигне до 8 милиарда евро. Въпреки усилията на държавите членки, все още не достигат 2 милиарда. Разбира се, комисията каза, че държавите членки ще допринесат достатъчно, за да се стигне до желаната сума. В противен случай може да последват санкции, но Европейският парламент не поставя под съмнение тези средства. По-скоро е, е важен политическия жест на 28-те държави членки. Те трябва да покажат своя ангажимент и да финансират своя дял от доверителните фондове. Това всъщност е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени. Не можем да си позволим лукса да се провалим. Именно за това председателя Юнкер покани 28-те държавни лидери. Благодаря ви. Аз ще следя за времето господин Кьомел. Благодаря. Всички държави членки трябва да поемат своята отговорност при преодоляването на кризата. Ето защо трябва да подкрепим това предложение. Предложение, което трябва да помогне на Сирия и на африканския континент. 2,3 милиарда евро, това е една разумна сума. Тя няма да стигне, но въпреки това е помощ. И това е нужно не само от бюджетна гледна точка, това е нужно поради факта, че искаме да насочваме парите си към точките, горещите точки в света, там където върлуват кризи, защото не би трябвало да поощряваме хора, които е, са отчаяни да, да предприемат опасни пътувания от хиляди километри. Добре, това е бюджетна тема, но това, което често казваме, е, това, което според мен е един недостатък, е липсата на една концепция, обща концепция, зад която да застане Европейския съюз, която да е достойна за Европейския съюз, която да хване всички аспекти и да опосредства едно истинско решение. С пари тази криза няма да се реши. Трябват ни пари за тази криза, но, но няма да може да решим кризата само с пари. Трябва да се застъпим за справедливостта и справедливостта трябва да я приложим на практика. Благодаря. Господин Дюпре има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо заместник председател на комисията, и слушах ви с голям интерес и не мога да скрия, че е, не съм съвсем доволен. Вие, според мен, подценявате колко е тежка ситуацията. Последните цифри от комисията говорят за 3 милиона бежанци допълнително. Трябва да го кажем ясно, трябва да сме смели, за да кажем това. И също така, що се отнася до резултатите, които очаквате от мерките, които сте предприели и които ще предприемете за фондовете. Един милиард ако страните членки дадат съответните средства, които са се ангажирали. Един милиард при положение, че има 2,5 милиона бежанци е, в страните, съседните страни и половин милион вътрешно разселени в Сирия. За 600 хиляди е, бежанци също бяха разходвани 1 милиард. Сравнете тези цифри и си помислете какви резултати ще постигнете. Също, като разглеждаме вече действащите инструменти, Европейския фонд за развитие за двустранно сътрудничество и така нататък, 1 милиард от е, фонда за сири и 1 милиард е, от фонда за разлика, не би следвало да смятате, че ще има кой знае какви промени. Европейският съюз и страните членки трябва да дефинират една обща стратегия, да осмислят как, използвайки общо всички инструменти, могат да постигнат някакви резултати. После, е, на кого се дават тези средства в Турция? На е, техния министр-председател или на Ердоган или на тези, които могат да провеждат някакви конкретни мерки а, в помощ на бежанците. Благодаря. Госпожа Нирията, една минута и половина. Благодаря, госпожо комисар. Ние трябва несъмнено да проявим солидарност и да следваме интегрирания подход, да откликнем на хуманитарните нужди, да работим за мирния процес в една прозрачна и отговорна рамка. Приветстваме гъвкавостта, но тези фондове са твърде ограничени, за да може да покрият хуманитарната помощ в страни като Сирия, Турция, африканските страни. Понякога ми се струва, че ние харчим повече за мебелировката на тази сграда, отколкото за хората. Европейския съюз е основен донор в тези фондове за Африка – би трябвало Генералната дирекция за разширяването да поеме отговорност и да отговори на основните въпроси по стратегията, свързана с доверителните фондове. Освен това, трябва да се види какъв е економическия ефект, доколко стабилни са тези фондове. Трябва да има и изчерпателна информация за организациите, свързани с фондовете. Трябва да сме сигурни, че те работят по правилата на Европейския съюз. Същевременно самите финансови инструменти в европейския бюджет е необходимо да бъдат по-гъвкави, но в една прозрачна и демократична рамка. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Хаутала. Президент. Господин председател, госпожо председател, спомням си когато комисар Георгиева беше на нашето заседание в комисията по регионално развитие и си спомням, госпожо Георгиева, вие казахте, че няма да се съсредоточавате върху причините за а, миграционната криза, защото никой не може да ги предотврати, да ги, да ги облегчи, да ги премахне. Мисля, че това изяв... ваше изявление беше правилно. Обръщам се и към Люксембургското председателство. Люксембург е един малък, но много последователен донор в областта на развитието. Мисля, че не би трябвало не би трябвало да се срамувате от, от, вашия скромен принос на фона на това, че други държави членки намаляват непрекъснато своята помощ. Ето моята страна Финландия намали своят принос с 40%, но ето имаме тези доверителни фондове и, и се надявам да направим най-доброто от тях. Имам няколко въпроса. Когато става дума за спешни мерки, и спешни ситуации, как може да използваме нашите средства най-ефективно? Как може да накараме държавите членки да поемат отговорност? Как може да предотвратим разпокъсаността на, на тази помощ? Тези средства не са нови средства и трябва да разберем, че тези средства са за сметка на някои дейности, които се провеждат в момента. Трябва да има допълняемост към тези доверителни фондове, допълняемост, която да дойде от други дове инструменти. Благодаря, господин Корао. За една минута. Благодаря, госпожо председател. и председателя на комисията господин Юнкер и госпожа Могерини и комисар Георгиева нееднократно подчертаха колко е важно да положим усилия за справяне с миграцията и първопричините за нея. И е, тук си припомням е, думите, че Европейския съюз е, се надига в възмущение, без да може да действа нещо реално. Ние реално чуваме само едни празни думи, не фактове и не дейно, действия. Добре, фондовете просто се прехвърлят пари от фонда за развитие към някакви други фондове. С това се създава риск за обратния резултат. Ако искаме да се борим действително с първопричините за тези огромни вълни миграция, трябва да имаме ефективни програми в региона, да помагаме и на гражданите, и на бизнеса. Господин Бей, две минути. Госпожо комисар, скъпи колеги, тази сутрин разбрахме, че сирийската армия е разбила двогодишната обсада на ВВС базата близо до летището Куейрис, близо до Алепо. Искам да поздравя тази ключова победа в борбата срещу ислямска държава. В крайна сметка ние трябва да сложим край на ислямския тероризъм. Откакто избухна сирийския конфликт, виждаме, че европейците не проявяват прагматизъм, само наливат масло в огъня, като затварят своите а, посолства, вместо по този начин да помогнат. Миналия март, заедно с колегата Мари Кристин Арнолто, ние имахме предложение за резолюция, с която призоваваше именно да се подновят дипломи... дипломатическите отношения с Сирия. В това отношение ние трябва да похвалим европейската делегация в Сирия, защото тя така и не прекрати дипломатическия диалог с сирийските власти. Що се отнася до помощта за сирийския народ, е тъжно, че комисията разчита само на организации като Лекари без граници, но те работят само в зоните завладени от бунтовниците. Ние трябва да мислим за организации, които работят в цялата Сирия и изпълняват своята хуманитарна мисия, като Червения кръст и различни агенции на ООН. Можем да разчитаме и на доброволци от СОС Християни от Ориента или Работа за Ориента. Това са доброволци, които работят много ефикасно в Сирия, Ирак, Ливан и Йордания. Тези организации, освен това, са в диалог с местните власти. Нека да се водим от техния прагматизъм. Благодаря ви. Господин Балцо. Благодаря, госпожо председател. За да може да се справим с миграционната криза, трябва най-напред да помислим за първопричините. За тази цел ни е необходима международна работа, международно сътрудничество с страните от арабската пролет. пролет. Решението за създаването на тези фондове е много положително така, Беженците могат да останат в близост до страните на происход. В същото време шенгенските граждани могат да бъдат по-добре защитени в Гърция. Това трябва да се случи. Ако това не се случи, то тогава ще трябва да използваме инструменти на защита на границите, като тези в Унгария. Трябва да се справим с миграционната криза. Трябва да запазим идентичността и културата на Европа. Благодаря. Благодаря. С това приключихме с изказванията от политическите групи. Сега преминаваме към изказванията на депутатите. Господин Фернандес. Госпожо председател, 4 милиарда от европейския бюджет се отделят за разходи, които не бяха предвидени. 9,4 милиарда, после 2,3 милиарда, които са средства, които идват от митнически тарифи и други собствени доходи в Европейския съюз. Сега се очаква и страните членки да дадат своя принос за фондовете, което означава, че без допълнителни усилия финансови, без да направиме повече, нещо повече от националните бюджети, би трябвало да можем да употребим първо тези 2,3 милиарда, които идват от е, митнически данъци и такси. Проблемът с миграцията трябва да бъде решен в е, корените си, в първоисточните е, си и трябва да отделим внимание именно в тази посока – Фондовете е, дават гаранция точно за това, да се образоват е, хората там, да се извършва превентивна работа. Това е винаги по-добре, отколкото да се коригират последствията. средствата, които се връщат от европейския бюджет националните, могат да бъдат използвани. Господин да си имате синя карта отправена към вас. Приемате ли въпроса? Господин Кобер, имате думата. Заповядайте. Благодаря. А, не знам дали сте съгласни с мен. Не е ли по-добре в момента е, Обединеното кралство дава повече пари в, за лагерите между Турция и Сирия, отколкото който и да било друг. Не е ли по-добре да се изразходват парите именно за това, да се създават там е, лагери и да се използват по предназначение, а не да се разпиляват тези пари, така както се разпиляват и ред други пари до сега, от години насам. Най-добре е да оставиме националните правителства да си вършат работата и Европейския съюз да не се меси. Господин Фернандес, моля, отговорете. Благодаря. Обединеното кралство както всички останали страни членки, ще получи допълнителни средства. Всичко ще зависи от тяхната воля да се разходват тези средства по начина, по който е предвидено. Тези 2,3 милиарда допълнителни средства могат да бъдат използвани за тези цели, без да се налагат допълнителни тежести на дънокоплатците. това казвам, че трябва да се възприеме подобно управление на средствата с добра, добри мерки и това управление да бъде достатъчно ефикасно. Вярно е, че до този момент не винаги сме осъществявали толкова ефикасно подобни дейности. Господин Гайер има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, министр Шмидт, госпожо Георгиева, нека си представим за момент един пациент, който казва на психиатъра си, аз съм шеф на едно правителство в Европейския съюз. Когато сме в Брюксел, вземаме решение и тези решения опират до мен отново, до нас, да се ангажираме с принос към доверителните фондове. Когато се върна обаче в моя кабинет, си казвам, е, ма това са общи формулировки, те не са за мен е обвързващи. Какво ще направи психиатърът? Е, явно ще препоръча някаква терапия. Това обаче е европейската реалност. Време е за момента, в момента, да се предприемат истински мерки в съвета, за да може да се справим с тази миграционна криза. Мерките, които предприемаме и съответните, и това на фона на факта, че е, около 9 милиарда евро ще бъдат върнати в националните бюджети. Значи пари не липсват. Това е 10 пъти повече от средствата, които са на разположение за следващата година за спешни ситуации. Апелирам към съвета. Използвайте политическите инструменти защото в противен случай скъпо ще заплатим. Следващият колега е господин Ожок. Пани przewodnicząca, panie panowie. Комисия европейска utworzyła Уважаеми колеги, целта на тези фондове е възстановяването на стабилността в този регион, управлението на бежанските потоци. Ние разчитаме на сътрудничеството за развитие. Освен това сме голям донор. Европейският съюз неведнъж е показва своя ангажимент, но разбира се, необходимо е да се ангажират и държавите членки, а не виждаме да го правят масово виждаме, че няколко държави, включително и Полша, вече са се ангажирали да предоставят средства и по други програми, като тази за изхранването. Но въпросът е, имаме ли последователност при тези нови доверителни фондове? Благодаря, госпожа Вержия. Мерси, мадам Лапрес. Благодаря, госпожо председател. Фонда за Сирия има, е обърнат към децата, младите, образованието и продоволствената сигурност. Това е много добре. Но в Африка става дума да се борим с първопричините за миграция, да възстановим процеса от Хартун, сътрудничеството с различни международни организации. После там има непрекъснато бомбардировки, има вътрешно разселени в Еритрея. Там правителствата са самите те източници на стабилност. Те участват в трафика на хора, както се показва в доклада на ООН. И тези пари ще отидат там. Африканските правителства нямат намерение да стават жандарми. Това е пълен цинизъм. Ние също загърбваме е, тези проблеми. Е, оставаме милиони хора в е, бедствие. Благодаря. Госпожа Валеро има думата. Една минута и половина. Tack, fru talman. Varje liv som går förlorat på vägen till Europa Er Благодаря. Трябва да спрем загубата на човешки животи. Няма значение откъде идват бежанците от Сирия или от Африка, те бягат от война или от бедност, както каза господин Шмидт оградите, стените няма да спрят, да спрат ми, мигрантите. Те ще влязат, но вероятно ще бъдат изпратени обратно. Това е което вероятно ще се случи, но те ще дойдат отново и отново ще се връщат. Ако не се справим с първопричините за миграцията, няма да отбележим никакъв напредък. Така аз тълкувам решението на съвета от 20 октомври. Е, то прекалено много се съсредоточава върху миграцията, върху блокирането на границите. То не е достатъчно дълновидно. А трябва да мислим дълновидно, трябва да трябва да не пренасочваме е, средства от дългосрочни проекти в краткосрочни проекти като е, охраняване на границите. Освен това, не бива да смятаме, че помощта за развитие е помощ за ограничаване на миграцията. Господин Гил, ние се опитваме да се справим с проблемите на масовата миграция и е хубаво, че се търси решение максимално близо до източника на тази миграция. Трябва да се намерят решения в страните по происход или съседните държави – Същевременно, докато европейската политическа върхушка се опитва да се справи с още една криза, ние, представителите на данакоплаците, казваме не искаме да се заделят повече пари. Вече има достатъчно пари в европейската хазна, които се харчат за не толкова съществени проекти. Нека те се прехвърлят за спасяването на човешки живот. Всъщност, имаме 500 милиарда британски лири, които се харчат за какви ли не образователни и рекламни материали, което е добър пример за това, за което говоря. Вместо да харчим пари за пропаганда, нека да дадем пример, нека веднага тези пари бъдат пренасочени към конкретни мерки за решаване на бежанската криза. Колегата Капел. Благодаря, госпожо председател. Имаше среща на, външ... на вътрешните министри на Европейския съюз. Резултатите не бяха достатъчни. Това е, е най-голямата криза миграционна криза в Европейския съюз, комисията също не предприема достатъчно добри мерки. Няма добра защита на външните граници, Frontex няма достатъчно хора, за да приложи програмата на Европейския съюз. 160 е, хиляди хора трябва да бъдат преразпределени като беженци, това също не е достатъчно. А сега говорим за два нови фонда. Не е ясно кой какво ще даде за тези фон, фондове. Ние реагираме много бавно, много късно. Ние непрекъснато казваме, че зависим от други фондове, от Световната продоволствена програма. Време е за конкретни действия. Ораторката бива прекъсната. Uh, mm, Господин Епитидеос. За да се справим с проблема с миграцията, Произтекала от кризата в Сирия и миграцията от Африка, страните членки на Европейския съюз ще трябва да отделят повече от 500 милиона евро. Но много се заблуждаваме, ако мислим, че тези пари ще решат положението. Бежанци и бегалци ще продължат да идват в Европа и ще има нужда от все повече средства. И а, европейските ще страдат, така както и ние, гърците, за да можем непрекъснато да финансираме тези незаконни емигранти. А ако искаме да се справим с проблема, трябва да, да решим първоисточниците на проблема – освен това, трябва да има помощ за страните, откъдето идват мигрантите, за да може да не се разрешава те да стигат до Европа. Трябва да се създадат центрове за приемане в страните по проистоход, а не крайните страни. В Турция също се полагат сериозни усилия. Следващия оратор е господин Штиер. Европски парламент от почетка заговара съобхватни приступ гледе. Благодаря. Европейският парламент винаги е предлагал един цялостен подход към миграционната криза. За това ние приветстваме фонда за Африка, който ще, ще има структурата подобна на фонда за Сирия. Очакваме резултатите от Валета. Трябва да покажем, че сериозно гледаме на фонда за Африка. Държавите членки трябва да покажат, че наистина те участват в този фонд. Имаме целта 1,8 милиарда евро, които трябва да бъдат пренасочени от други пера в бюджета. Но искам да подчертая и е, въпроса за ефективното прилагане на тези средства и ефективността на прилагането на помощта за развитие. Очакваме комисията да ни даде задълбочена информация от това как тези фондове и всичките средства са били и ще бъдат разходвани. Но трябва да осигурим достатъчните средства за тези фондове. Благодаря. Благодаря за спазване на времето следващият оратор. Госпожа Тома, наистина, госпожо председател, мисля, че ние сме в една извънредна ситуация. Е, изправени сме пред историческата и морална отговорност да вземем мерки. Европейската комисия предлага тези фондове като реакция на сирийската криза. Същевременно тук има два проблема. От една страна съвета не си изпълни финансовите обещания. Имам предвид държавите членки. Това, което се предоставя е твърде малко и няма достатъчно за външната политика. Същевременно, когато се харчат пари, трябва да има реален демократичен контрол. Но Европейският бюджет няма тези ефективни инструменти, не е достатъчно гъвкав, затова и не изпълнява задачите си. Ние би трябвало да помислим за преразглеждане на бюджета и многогодишната рамка. Благодаря колегата Мариас. Е Госпожо председател, тук в тази зала сме го казвали нееднократно. Гърция повече не може да се справя с незаконната миграция. Гръцките острове са заляни от бедните сирийски бежанци. А Европа ни подхвърля дребни суми, за да се справим с тази криза. Гърция е толкова бедна заради програмата и меморандума, който бе сключен с нея. И вместо да се е, прекрати дейността на трафикантите, вместо Турция да направи нещо, е, трябва да се създадат е, извън Европейския съюз в Турция центрове за приемане. Също трябва да има и схема за преразпределение на мигрантите в е, страните от Европейския съюз на базата на техния размер и е, брутен вътрешен продукт. Също в Африка трябва да се дадат помощи за прекратяване на миграцията там и да търсим мирно решение на сирийската криза. Благодаря. Господин Улов има думата. Благодаря. Има едно 1,3 милиона мигранти, които са на път за Европа. Ние искаме а, с няколко милиона евро да решим африканския проблем. Африканският проблем бе предизвикан от подкрепата на промяната на режимите в Африка и Сирия. Това е, е, това е проблем, създаден от тарифи, които накърняват африканския бизнес, подкрепата на, на, подкрепата на Европейския съюз на Сочи. За, за подкрепата на Европейския съюз е всъщност една колониална политика. Европейският съюз не е приятел на Африка. Европейският съюз подкрепяше тоталитарни режими. 7,5% са тарифите е, за печеното кафе, което, в които тарифи всъщност бяха само в полза на, германското, е, на германската економика. Африка не, няма нужда от милостини, от е, риба. Африка има нужда от въдица, за да оцеле. Благодаря. Габриел következik kettő percben. Благодаря, госпожа Габриел. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Използване, използването на тези доверителни фондове е новаторска политика и би трябвало да се прилага при подобни хуманитарни проблеми. Ние имахме програма, но не успяхме да избегнем кризата, която виждаме днес и въпросът е защо. Ще се спра на три точки. Да, трябва да има интелигентно финансиране, трябва да има резултати. Първо, защо интелигентно финансиране? То трябва да е достатъчно, но и интелигентно. След това трябва да участват множество донори и публични, и частни. Само така тези фондове ще бъдат наистина световни по мащаб. На трето място, като участие, е много важно да се помогне на самите страни, не само да се изпълняват спешни мерки, а да се предотврати следващата такава криза. Необходимо е да има последователност между целите и накрая за резултатите ние искаме ефикасна помощ. Следователно, нека има по-малко приоритети, но те да са по-целенасочени. Да се работи с страните партньори и донорите, да има показатели за изпълнение и систематичен мониторинг. Нека дадем повече, за да получим повече. Освен това, държавите членки трябва да участват по-активно в тези фондове. Не може да искаме африканските партньори да обещаят в лавалета да направят повече, ако ние не сме готови да го направим. Нека научим уроците от миналото. Нека сътрудничим с Африка. Благодаря. Мадам Габриел, there is a blue card from Mr. Има синя карта към вас от господин Коган. Приемате ли? Заповядайте. Един въпрос. Госпожо председател, искам да попитам следното. Не сте ли съгласна, госпожо Габриел, че Европейския съюз изобщо не може да управлява парите? Вижте какво става през последните 20 години. Това е възможно най-лошия източник за преразпределение на средства в Африка или е, лагерите между Сирия и Турция. Не е по-добре страни като Великобритания или Франция пряко да финансират подобни операции. Какъв е смисъла да се дават пари на Европейския съюз? Нека да се откажем от посредниците и да помагаме пряко на лагерите. Не сте ли съгласна с мен? Отговор, госпожо Габриел. Благодаря за въпроса. На първо място, ние като че ли не научихме големия урок от кризата. Необходимо е да се справим заедно. Ако бяхме действали наистина заедно, сега нямаше да има такава криза, така че не одобрявам един такъв подход. На второ място, ако погледнете цифрите, ще видите, че има подобрение на показателите, именно благодарение на европейското финансиране. Благодарение на него има по-малко бедност, по-малко жени имат здравословни проблеми, така че трябва да продължим заедно. Това не е лесно, но само така може да има резултати. Наистина съединението прави силата. Látom, hogy nézeteltérés van, majd képviselő úr, képviselő asszonyon megbeszéli később. Most megadom a szót. Guerrero Имаме различни мнения, но за това можем да говорим и по-късно, господин Гереро Салом. Благодаря, госпожо председател. Тези фондове бяха създадени със съответните цели. Винаги, когато има криза, се оказва, че има все повече нужди, все повече разселени, но няма достатъчно финансиране за да се покрият нуждите. Всъщност финансирането е все по-непредвидимо и затова ние не можем да помогнем на нуждаещите се. Струва ми се, че тези фондове наистина са добре дошли, ако чрез тях има по-добра координация и ако е, управлението е достатъчно ефективно. Но нека не се заблуд. Голяма част от тези фондове всъщност идват от други фондове, които бяха вече предвидени за еквивалентни мерки – Европейската комисия наистина откликва, но погледнете с какво са допринесли държавите членки. В много случаи това изобщо не отговаря на европейските ценности, които се заявяват. Именно за това ми се струва, че тези фондове трябва по-скоро да бъдат допълнителни, а не те да заместват останалите усилия. Нека бъдем честни. Ние искаме да помогнем на хората, които бягат от глада и войната. Нека проявим достатъчно отговорност, така че думите да се превърнат в реалност. Благодаря ви. Благодаря. Няма никакво съмнение, че госпожа комисаря може да отговори, но колегата Требесиус има думата. Благодаря, госпожо председател. Естествено, помощта за Сирия трябва да се приветства. Дано наистина е, хората в региона, в лагерите получат повече продоволствие. През последните години имаше предупреждение за криза с беженците но нашето правителство в Германия и други правителства игнорираха тези предупреждения. А сега ние предоставяме щедра помощ. Ето, в Турция, например, е, имаме проблеми с демократизацията, с е, свободата на словото, а сега господин Юнкер отново иска да поднови преговорите с Турк Турция. А, господин Юнкер не говори ли с господин Туск? Господин Туск каза наскоро, че Европа трябва сама да се справя с проблемите си. Не би трябвало защитата на границата да се предоставят защитата на границите да се предоставя на хипикултурата на Меркел или на Турция. Благодаря. Господин Кристофоро има думата. Благодаря, госпожо председател. Никой не поставя под въпрос факта, че трябва да бъдем солидарни и че трябва да има подкрепа, за да се справим с проблема с бежанците. Никой, никой тук не смята, че не е редно да се проверява солидарност. Европейските граждани са именно тези, които показаха тази солидарност. И е, кризата не е само проблем на Европа, това е международен проблем. Не само Европа трябва да показва солидарност и чувствителност, а всички други да си затварят очите. Не може Европейския съюз да прави всичко, което е по силите му да търси средства, а да няма международни средства за справяне с тази криза. Проблема е международен, тук трябва да се ангажира и ООН и всички страни по света. Сега, когато обсъждаме тази тема, арабските страни с огромни инвестиционни фондове не е, отделят нито един петродолар за справяне с кризата – и когато мнозина казва, че Европейския съюз не си свършва работата, това не е справедливо. Да, може би можем да направим и нещо по-добро, но ние сме единствените, които изобщо правим нещо. Нямам, не съм предубеден, но не мисля, че следва е, да се съгласяваме Турция, примерно, и други страни да действат така, както действат. Има страни, които се опитват да помолят, да помогнат в това положение, а Турция само се възползва от проблема, за да може да получи отстъпки в замяна. Огромна е тяхната негативна роля за дестабилизиране на района. Има господин Вулф от се обръща към вас с въпрос по синя карта. Приемате ли? Заповядайте, господин Лов. Аз съм много благодарен, че подкрепата идеята, че проблема не е само проблем на Европейския съюз, а на целия свят. Отдавна казвам, че ООН трябва да направи нещо. Бихте ли подкрепили твърдението, че ООН действа напълно неадекватно, не свиква международна среща, за да се е, търси решение на проблема на международно ниво, а не да се очаква само Европейския съюз да направи нещо. Господин Кристофоро, имате думата за отговор. Европейският съюз трябва да получи отличен по солидарност. И сте напълно прав. Обединени ООН е, трябваше да поеме инициативата – има и други страни, които са напълно безучастни, които изобщо не се намесват. Те трябва да дадат своя принос, поне финансово. Арабския свят, Америка, Русия, не можете да си стоят и така и да не правят нищо и да чакат Европейската комисия, Европейския парламент да направят нещо. И в такъв смисъл искам да кажа на заместник председателя на комисията, нека да се обърнем към другите институции, нека те да проявят разбиране към кризата с беженците, да не оставаме ние единствени поели бремето. Господин Хауит има думата. Благодаря. Аз бях, присъствах днес на срещата в Велета. И разбрах, видях как се обсъждат фондовете за Африка и се радвам, че този въпрос се обсъжда и тук. Благодаря на бюджетните органи, че са си сътрудничат по този въпрос. И е хубаво, че на 14 октомври гласувахме сумата за този фонд. Аз казах от, от името на социалистите и демократите, че трябва да бъдат обещани повече пари. Този фонд не може просто да бъде създаден без пари. Това трябва да е инструмент, който трябва да допълни, който трябва да бъде допълнен от други международни средства. Време, вярно е, че че Германия и други страни е, дадоха е, допринесоха за този фонд. За съжаление, моята страна не. Но нашата цел трябва да е да привлечем колкото се може повече средства. Има милиони, които, милиони беженци, които са на път за Европа. Е, хуманитарната ситуация е ужасяваща, но трябва да надхвърлим е, този хоризонт и да помислим за бъдещето. Трябва да видим как тези общества ще функционират в бъдеще. Тези общества са много чупливи, много накърняеми и уязвими. Трябва да пла планираме в бъдеще дългосрочно. Благодаря. Господин Караш е следващият оратор. Госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа, хора, които поемат риска да, да избягат от своята страна, те се стремят към мир, към по-добро бъдеще. Тези два фонда означават надежда за тези хора. Държавите членки не последваха своите обещания. Те обещаха 2,3 милиарда, а са платени за момента 120 милиона. Това е срамота. Ето защо бих предложил да не се изплащат на държавите е, членки 1,4 е, милиарда. С тези пари трябва да се направят съответните инвестиции в растежа, в заедостта и е, да се покрият средствата за борбата, за предотвратяването и премахването на срещите за тази криза. Явно държавите членки просто не знаят какво правят и какво трябва да направят. Благодаря. Госпожа Шпираки е следващият оратор. Кирия Πρόεδρε, кирия Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Госпожо председател, госпожо заместник председател на Европейската комисия, гърците приемат бежанци на остров Лесбо, защото виждат как децата се давят в морето и се питат какво прави Европейския съюз. Отговорът е, че Европейският съюз сигурно прави много неща, но така или иначе ние носим за това, което правим и за това, което не правим – Доверителните фондове за Сирия и Африка са много закъснели. Въпросът ми е дали тези доброволно обещани средства са обвързани с срокове. Мисля, че не. Никой не казва кога точно ще плати тези пари. Ние искаме да има 9,4 милиарда евро. Тези пари всъщност се връщат от европейския бюджет към държавите членки. Защо не се използват те? След това нека следим и споразуменията с трети страни, получили финансиране. Турция, която получава предсъединителна помощ 3 милиарда евро. Как следим за използването на помощта? Не го ли направим, евроскептиците ще триумфират. Köszönöm, képviselő asszony. Azt szeretném mindannyiuknak mondani, hogy nagyon fontos ez a téma, de nagyon fontos az is. Благодаря. Искам да ви благодаря. И да ви кажа, да ви помоля да спазвате времето на изказване. Знае, че темата е много интересна. Господин Мюресън. Колеги, госпожо председател, бюджета на Европейския съюз и на страните членки е част от отговора на решението. Е, направихме преди известно време и проекто е, коригиращи бюджети, но не може само от тях да се очакват средства. Трябва да има е, добре дефинирани политически приоритети, включително за бюджета за следващата година противен случай ние отново ще се озовем в положението на неподготвени и, не, и в невъзможност да отговорим на, да реагираме на кризи. Когато страните членки преговарят за бюджета за следващата година, те трябва да отчитат и тези моменти. И затова, госпожо комисар, предайте този послание на страните членки е, също се присъединявам към коментарите на господин Карас. Изключително важни са тези средства е, и то да, те да отиват за подобряване на положението на място. В противен случай ние ще имаме един постоянен поток и постоянна необходимост от средства. Благодаря. С това приключваме изказванията от името на отделните депутати. Госпожа Риберо явно не е в салата. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Всеки, колеги, всеки колега има е по една минута. Господин Полчак има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз не чух името си. Искам да кажа следното по тази тема. Европа трябва да помогне. Това е съвсем ясно. И смятам, че Европа не би трябвало да се страхува да се намеси тук. Когато говорим за тези два фонда, които създадахме за Сирия и за Африка, трябва да отбележа, много е късно тяхното създаване. Хората от 5 години са в състояние на гражданска война. И ако смятате, че тези хора ще се страхуват да бъдат убити или ще искат да стоят в лагерите, където не могат да предложат бъдеще на децата си, лъжете се, това няма да го направят. Аз никога не бих приел тези условия, аз също щях да тръгна на път. За това е важно да помогнем. Подкрепям тези два фонда, но те, за съжаление, идват много късно. Благодаря, господин Полчек. Господин Фонзолика. Дами и господа, аз подкрепям идеята за доверителни фондове като отговор на кризата в Сирия. Необходимо е обаче да се мисли за корена на проблема, да се помогне на разселените, които очакват много от държавите членки. Разчита се на доброволни вноски, за да се наберат тези 1,8 милиарда. Но трябва да внимаваме и как ще се харчат тези пари от африканските лидери. В противен случай те може много бързо да изчезнат заради корупцията, както това се е случвало преди. Необходимо е да се изпълнят определени условия – не може по този начин парите да се използват за изнудване на Европейския съюз. Трябва да се мисли и за договарянето на европейския бюджет за до година. Благодаря госпожа Томашич. Узаемни фондови за Сирию и Африку са, vjerujem, utemeljeni na plemenitosti i dobrim фондове за Сирия и за Африка са много благородни като намерение, но те няма да подобрят управлението на въпросните кризи. Тук всъщност само изразяваме невъзможността на Европейския съюз да се справи с кризата от Сирия и в Африка. Тези мерки, обърнати към трети страни, са контрпродуктивни, защото Европа не знае точно какво иска. Е, първо е, бе отправена покана към е, мигрантите да заповядат тук и след това започваме да издигаме стени и телени мрежи между съседи и партньори и приятели. Каква е тази европейска политика? Не е ли редно първо да се споразумеем помежду си, докато няма ясни послания към мигрантите? ние винаги ще се справяме с тези проблеми. И тези фондове ще са просто разсипия, разх... изхвърляне на вятъра на парите на дъгнокоплаците. Господин ще има думата. Свет се драматично мяня пред нашим очима odnosi и свет... Благодаря, госпожо председател. Е, пред нашите очи светът се променя и то се променя драматично. Всеки ден Смятам, че тази мярка трябва да се приветства, но тя е много закъсняла. Комисията би трябвало да помисли за нова инициатива, за една дългосрочна инициатива, която да включи Обединените нации и всички наши партньори, които, които печелят от търговията с Европейския съюз. Но има много страни в света, които допринесоха малко за решаването на тази криза. Е, смятам, че трябва да предприемем глобална инициатива. Ние приемаме е, временни мерки за Сирия. Благодаря. Следващият колега. Шар да ignorar проблема с humanitários subjacentes. Ние не бива да пренебрегваме хуманитарния проблем. Но може да се каже, че Европейският съюз едната си ръка руши, с другата гради. Защото ние сме до голяма степен виновни за разрушаването на тези страни. И всъщност хиляди невини загинаха. Ние носим отговорност и за тези вълни от бежанци. Мисля, че нищо не може да оправдае тези престъпления и тези кръвопролития. И господин Тарант, последния оратор. Господин Тарант, заповядайте. Thank you, madam president. Благодаря, госпожо председател. Ако миграцията е проблем, нека да се обърнем към историята. Homo sapiens се зародил в Кения и след това се е разселил по цялата планета. Така че не е кой знае гол... колко голям проблема. Госпожа Георгиева прави всичко възможно, за да се справим с настоящия проблем. Но ние няма да решим този проблем – като наливаме още пари там, където е, кипи проблема. Нека да мислим първо за Европа, за защитата й, за сигурността й и за това отново подчертавам, необходимо е да има обща политика за сигурност, отбрана и външна политика. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Благодаря на всички колеги, които спазиха времето за изказване. А сега госпожа комисарят има думата. Thank you, Madam President. Uh, two general points. One... Благодаря, госпожо председател. Да, наистина, кризата е глобална и имаме нужда от, глобална, от глобални мерки. В Европейския съюз ние представляваме 20% от глобалната економика, 50% обаче даваме в, за помощта за развитие, и хуманитарна помощ. Така че ние правим каквото можем. Ние изпълняваме нашата роля и е важно всеки, който има възможност да допринесе, трябва да го стори. Повече благоденствие означава повече отговорност. И аз поделям коментарите, които бяха, които казваха, че трябва да мобилизираме повече средства. Така може да помогнем на повече хора и, и да им помогнем така, че те сами да си помогнат. На второ място, финансовата и економическата криза ни показаха, че има още какво да направим по отношение на увеличаване на капацитета на нашите институции да се справят с кризите. Е, миграционната криза показа, че Европейския съюз трябва да се научи да действа колективно. Говорим за обща политика на сигурност, говорим за Дъблин. Всички тези неща трябва да се преосмислят, но в посока на съгласуваност, на сътрудничество и на повече ангажимент към страните, които имат, нашата, които имат нужда от нашата помощ. Естествено, ясно е, че най Добрият начин да се справим с миграционната криза е да предприемаме превенционни мерки, т.е. да направим така, че <clears throat> по-малко хора да бъдат засегнати от кризи. Нека не забравяме и климатичните промени. Нека не забравяме и екстремизма. Това са все причини за бъдещи кризи, за бъдещи миграционни кризи. Така че, ясно е, не сме действали перфектно, но в момента а, правим много повече от всички около нас. Сега, няколко конкретни коментара. Справо бе казано, че трябва да се свържем с други ключови актьори, които да ни сътрудничат. Аз самата бях в Штатите миналата седмица, срещнах се с Международния валутен фронт, фонд, в Световната банка и представители на американските власти. Споразумяхме се, че трябва да създадем финансов капацитет за справяне на кризата, да действаме по-дългосрочно и се радвам, че Международния валутен фонд изработва в момента стратегии за справяне с уязвими точки на света. Трябваше да кажа, че тези 2,3 милиарда трябва да се виждат е в контекста на 10 милиона, които са отделени от Европейския съюз за справяне с миграционната криза, както в Европейския съюз, така и извън него. Важното тук е да се разбере, че се опитваме да организираме нашите ресурси по по-ефективен начин, но това не значи, че е, е намалена нашата отчетност. Естествено ще имаме ангажимента да отчитаме нашите дейности пред Европейския парламент и се надявам, че това ще се случва в рамките на една дългосрочна програма. Имаше въпрос за това дали парите идват от това, което, е, което съществува в нашия бюджет. Истината е, че 1 милион сме го взели от фонда за развитие, но има и свежи пари. Тези пари са предназначени специално за кризата. Имаше и преразпределение на фондовете от, е, от е, дейности, които са с, ниски, с нисък приоритет е, преразпределихме тези средства към дейности с висок приоритет, приоритет, който даваме на кризата. Имаше и критични гласове. Е, чудесно е, когато човек зададе въпрос, обаче да изчака и отговора. Имаме добър опит в Европейския съюз с, с, с добър опит с програмите за развитие и тук първенецът е Обединеното кралство. Това е важно. Тези програми са важни, защото ние знаем за приоритетите на съответните държави. Ние сме били на място и така можехме да насочим помощ към Сирия е, говореше се и за съседните страни на Сирия, а че, няма, че не е имало хуманитарна помощ в Сирия. Това не е вярно. Половината от хуманитарната помощ отива за Сирия, за, за няма да кажем с кого работим, защото това са хора в риск, това са, това са райони, които са под контрол на, на бунтовниците. но наистина опитваме се да облегчим ситуацията на хората в Сирия, които са бомбардирани. Няколко пъти се каза, че, а, че нашите отчети не са били одобрени 20 години подред. Това не е така. От 8 години а, имаме положително становище на Сметната палата. Вчера получихме последното. Има грешки, така е, но това са грешки, това са човешки грешки, е, защото хората не са попълнили документите правилно е, за това как са разходвали средствата, но това не е не е неправомерно разходване на средства. Изправени сме пред огромни предизвикателства, но ще се справим с тях, ако действаме заедно. Надявам се, тези доверителни фондове, които са една нова платформа за действие, надявам се тези фондове да получат повече, повече средства от държавите членки и от други актьори. Има окоръжителни сигнали, че, Евро... че щатите ще се присъединят също към тези фондове. Би било чудесно да имаме паралелно финансиране. Благодаря на парламента за вашата бдителност, за вашия ангажимент, за вашия призив към държавите членки да се присъединят към фондовете и искам специално да благодаря на Люксембургското председателство на министър Шмидт а, бих си само пожелала всички да работят като вас. Благодаря. Казва председателката от моя страна, госпожо Георгиева, аз ви благодаря. Я сега давам думата на министър Шмидт. Благодаря. Аз едва ли има какво да добавя след казаното от госпожа заместник председателя, но е ясно, че трябват спешни мерки. Необходимо е да се мобилизира този ресурс. Също така е вярно, че някои държави и членки е, все още не са се ангажирали в достатъчна степен, но ни очакваме да го направят. Така или иначе, Европейският парламент е необходимо да отпрати призив към тях, така че да се изпълнят поетите обещания. Трябва да се каже, че не може да се говори от една страна за Европейския съюз с неговия бюджет и от друга страна за държавите членки. Това не са две отделни групи. Важно е какво ние ще направим като Европейски съюз. Някои от вноските идват от европейския бюджет, други от държавите членки. Необходимо е всичко да се сложи на едно място, това е ясно. И някои от вас много правилно посочиха, че в този случай трябва да се търси европейско решение, защото проблемът е в европейското съседство, държави, които са съседни на нас. Но разбира се, това не е проблем, който засяга само Европа. Кризата е международна. Ясно е, че ние искаме да реагираме, че трябва да ангажираме и цялата международна общност, така че държавите членки имат интерес да се намери решение на кризата. На второ място да погледнем дългосрочно. Ясно е, че е, е необходимо да се мисли за развитието и за преразглеждане, може би, на нашата политика за развитие. Едва ли тя е била абсолютно успешна. Нека я погледаме Нека видим каква е нейната ефикасност при изразходването на средства, доколко се помага на съответните страни. Понякога виждаме, че изобщо в съответната страна няма върховенство на закона. Например, даваме си сметка, че там има режим, който всъщност кара хората да напускат страната. Е, има примерно военни, които също са много опасни, така че трудни са тези проблеми. И наистина е необходимо да се работи дългосрочно – и накрая мисля, че дебатът беше много наситен, но трябва да се излезе и с ясен апел. Единственият начин да надделеем над проблема е да проявим солидарност, а не да се разединяваме. Само чрез глобални действия можем да постигнем резултат – това е извода, до който стигам след изказванията в парламента. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дебата.